Who's my name? Panie i panowie, przystępujemy do kolejnego naszego punktu. I така, уважаеми дами и господа, продължаваме с обясненията на вота. Това е следващата точка от дневния ред. Сега госпожа Макове има думата. Благодаря. Европейският